Dear colleagues, Уважаеми колеги, започваме с гласуването. Първо, по точка 13 ще гласуваме възражение по член 106 пускане на пазара на генетично модифициран карамфил. Е, гласуване, едно гласуване, електронно, откривам гласуването. No. Everybody voted. The vote is Всички ли са гласували? Закривам гласуването. Не, не го закривам, казва председателя. Сега вече всички като са гласували, закривам гласуването. Приема се. Следващата точка в, в дневния ред е 14-та. Възражение по член 106. Разрешаване на генетично модифицирана царевица БТ-11. Също ще гласуваме по електронен път. Откривам гласуването. Всички ли гласуваха? Закривам гласуването. Приема се. Следваща точка в дневния ред. Приключихме с гласуването. Та следващата точка е годишния доклад за 2014 година относно субсидиарността и пропорционалността. Тук имаме становище. Колегата Дорнано е докладчик тук. Но преди да продължим работата, ще помоля колегите, асистентите, Аксел, Ако а, искате да продължите разговорите си, има предостатъчно място за това извън залата. Сега давам думата на колегата Дорнано. Докладчик а, по становището. Госпожице Дорнано, имате думата. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че мога да представя доклада за становище. Е, тази тема е важна за мен, защото тези два принципи са част от основата на европейското изграждане, защото дават смисъл и логика на а, е, решение взето на наднационално ниво. Трябва въпроса да се разгледа по един прагматичен, оперативен и широк начин, т.е. да излезем отвъд буквата на доклада на комисията, да я надхвърлим и да разгледаме основните елементи в доклада на комисията. Имам две основни оси в моя доклад. От една страна и заключението, че предизвикателствата на тези принципи а, и тяхното значение за, за европейското изграждане от една страна и от, другата, от друга страна значението на доверието което е, е в сърцевината на вземането на решение и политиките на Европейския съюз. На първо място, смятам, че трябва да се подчертае факта, че значението на темите, разгледане от комисията ЕНВИ относно пропорционалността и субсидиарността, налагат баланс на при изпълнението на национално, местно и европейско равнище. Много често тези теми, които зависят от компетенцията на комисията ЕНВИ, засягат наднационални предизвикателства, глобални проблеми и изпълнение на местно равнище. И тук нашата комисия може да има своя принос. когато говорим за замърсяването на въздуха, измененията на климата, биоразнообразието и опазването на океаните. Това са теми, в които е, са необходими действия, свързани с суверенитета. Решението, насочването и изпълнението на европейско равнище представляват гаранция за една ефикасна политика когато предизвикателствата надхвърлят значително националния план. Затова нашата комисия е много важна, за да може да предостави едно, един общ и същевременно технически поглед върху тази тема. Също така по петте предложения на комисията, в коя, по които имаше най-много мотивирани становища през 2014 година, две попадат в обхвата на компетенцията на нашата комисия. Следователно, има предизвикателство в областта на пропорционалността и субсидиарността, които ние разглеждаме, които са важен приоритет за комисията. Също така, контрола върху пропорционалността и субсидираността води до динамика при изпълнението на политиките на Европейския съюз и също така е гаранция за техните, тяхната ефикасност. Трябва да се зачитат тези принципи и това ще представлява гаранция, че тези много важни теми се разглеждат по един реалистичен и съгласуван начин и по този начин по-ефикасно постигаме дългосрочните ни цели. Това е много важно за теми като отпадъците и економиката в кръг, също така и методите за постигането на целите в тези области. Много е добре да се определят цели, но също така трябва да се уточняват конкретните начини, чрез които може да се подобри съгласуването постигане на тези цели. И предвид това, предложението относно отпадъците откроява слабата реализируемост на целите, свързани с отпадъците, и е необходимо да се определят нови цели от държавите членки в зависимост от тяхната економическа ситуация. Необходимо е да бъдем прагматични и да изискваме пропорционалност в европейската регулация. Трябва да имаме ясни цели, ясни средства за постигането им и да си даваме ясна представа за вече положените усилия. В тази последна област, между другото, някои от колегите ми застъпиха теза за защитаване на регулацията и приведоха довод, който е много важен според мен – когато говорим за субсидиарност и, принцип, и, и пропорционалност, трябва да избегнем рисковете в тези области, защото по този начин ще подобрим изпълнението на европейската регулация и по този начин ще ускорим постигането на много важни цели. На второ място искам да подчертая следното – Предава, прехвърлянето на суверенитет предполага едно доверие по отношение на участието на законодателните органи на държавите членки в европейските политики и тяхното създаване. Според мен е много важно да има доверие в европейските агенции, но това е свързано и с с прозрачността в тяхната дейност. Може би някои от колегите ми ще се изненадат от това, но смятам, че този въпрос трябва да се постави. Да се приеме предаване на суверенитет на едно по-високо ниво представлява да имаме доверие в ефикасния и прозрачен начин на изпълнение на съответните политики. И във връзка с това европейските агенции трябва да носят отговорност за зачитане на субсидиарността, за да се знае колко ефикасен е този спект. Европейската сметна доклада в 15-ти доклад от 2012 година смята, смята че а, не достатъчно добре се определяват а, интересите от ЕФСА и следователно управлението на тази агенция може би не е възможно най-доброто и се появяват съмнения. Следователно можем да сметнем, че предаването на компетенции не е обосновано, когато се преследват цели като запазване на продоволствената сигурност, например. Следователно е важно да видим каква е първоначалната логика, а не да видим сам, а да гледаме само калибрирането, мащаба на регулацията. И а, накрая ще кажа, че процеса за определене на европейската политика трябва да има по-голяма роля в работата на националните парламенти, за а, да се спазват принципите на пропорционалност и субсидиарност. И а, това е свързано и с предходния ми а, извод, защото пропорционалността и субсидиарността са едни динамични цели и правила. Следователно, трябва да се изхожда отдолу нагоре, т.е. трябва да се види какво националните парламенти могат да допринесат към този процес. Е, по-конкретно, това предполага да се засили субсидиарността чрез по-голямо доверие на държавите членки в Европейския съюз. И в тази връзка идеята за зелен картон, представена от някои държави членки, е интересна изследваме Изхождаме от идеята, че прилагането на законодателството е, налага едно проактивно участие от страна на националните парламенти. Същото въжи и за инструментите е, в законодателната област за, за пропорционалността. И тук трябва да се адаптира допълнително предложението на комисията в тази насока. Ето това са някои от основните елементи в моето становище. Опитах се да не се е, задоволявам само с коментар на доклада на комисията, а да предоставя едно конструктивно е, становище. По този начин ние искаме да бъдем по-близки до нашите граждани, но същевременно да вземем предвид и националните интереси. Очаквам с нетърпение диалога с моите колеги, за да може да имаме едно становище плод на консенсус, което да отразява основните линии, които току-що обрисувах. Благодаря. Казва председателя. Преминаваме с първия кръг от въпроси. Давам думата на докладчиците в Сянка. Мален Гардини има думата. Благодаря, господин председател. Ще изчета изказването на колегата Петричело. Благодаря на госпожа Дълнано, докладчицата за работата в областта на субсидиарността и пропорционалността, основни принципи за доброто функциониране на Европейския съюз, както и процеса на политики. Е, както се предвижда в член 5 от ДФС, принципа на субсидиарност, когато няма изключителна компетенция на Европейския съюз, предвижда една двойна функция. Това позволява да се гарантира участието на държавите членки, когато се цели ясно решаване на един въпрос, ефикасно решаване на централно, регионално и местно ниво. Между другото, този принцип легитимизира намесата на Европейския съюз, когато държавите членки не са способни да постигнат в удовлетворителна степен поставените цели. И тук Европейския съюз има значително добавена стойност. В Лисабонския договор принципа за субсидиарност се засилва допълнително. Там се предвиждат механизми за контрол, чрез които да се провери доброто функциониране и спазването на принципа на субсидиарност и пропорционалност. Това става чрез мотивирани становища, чрез които националните парламенти в рамките на последваща оценка проверяват дали дейностите, действията, приятели на общностно равнищи, са достатъчно ефикасни, уместни и имат добавена стойност. И във връзка с това, относно доклада за 2014 година за субсидиарността и пропорционалността, сме установили, намаление, значително намаление на броя на мотивирани становища в сравнение с предходната година. Такова едно намаление се обяснява от значителното намаляване на предложенията за законодателни актове, направени от Европейската комисия. Така че не бива да разбираме това намаление като знак, че националните парламенти са по-слабо заинтересовани, заинтересовани от въпроса за субсидиарността. Смятам, че е важно да се насърчава активното участие на националните парламенти в европейската дейност. Това ще стане чрез подобряване на различните политики между различните институционални институционални органи и във връзка с това трябва да се постави по-голям акцент на европейските политики и връзката им с работата на националните парламенти. Сътрудничеството между двете категории трябва да се засили и чрез посещения на комисари в националните парламенти. Комисарите ще представят различни инициативи на европейските институции. И така, трябва да поемем по този път между другото, това е подчертано и в скорошното междуинституционално споразумение между Европейската комисия, съвета и парламента, за да може да имаме по-добро нормотворчество. В рамките на предвидените процедури, предвидени в договора, трябва да се зачитат строго принципите на европейското право, като например субсидиарността, пропорционалността и правната сигурност. Благодаря ви. Благодаря за колегата Капуто от името на колегата Джентиле. Благодаря, господин председател. На първо място благодарности към колегата Догнано за отличната й работа. Принципите за субсидиарност и пропорционалност са водещи принципи в европейската дейност и валидността, ефикасността и ефективността на прилаганите политики зависи от тяхното спазване. Тук отчитам засилено участие на националните парламенти в законодателната дейност на Европейския съюз през последните години, но то все още, е, там все още има какво да се желание. И включително в областта на околната среда от сравнително малко държави членки има участие на националните парламенти. Затова е важно държавите членки да ангажират националните парламенти за изпълнението на различните инициативи, за да може комисията е, да даде подробни обосновки на предложенията си, на законодателните си предложения от гледна точка на субсидиарността и пропорционалността. Между другото, много е важно националните парламенти да дават мотивирани становища не само по законодателните инициативи на комисията, но и незаконодателните, различните инициативи, защото по този начин ще окажат по-голямо въздействие върху различните политики, които се създават на европейско ниво. Също така трябва да приемем общи модели, възоснова на които националните парламенти да основат дейността си. Защото моделите, които прилагаме днес, не винаги са достатъчно полезни, защото там има разлики по начина, по който се привежда господин Дансмекер. <clears throat> Eh, eh. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Турнано за нейната работа. Екаре от много години се застъпва за по-добро нормотворчество. Ние сме на мнение, че Правилата трябва да подчертават добавената стойност на Европейския съюз. А това е много важно, за да си върнем доверието на европейските граждани. Субсидиарността и пропорционалността – това са основни принципи на европейската политика. Те са важни и за екологичните въпроси. А това е област, която включва биоразнообразието, качеството на въздуха, е, опазването на околната среда. Това са споделени компетенции. Тук има трансграничен аспект и именно тук Европейския съюз може да покаже своята добавена стойност. Искам да се спре на три неща. Най-напред, докладчицата подчертава, че местните власти и националните власти трябва да бъдат силно въвлечени в европейското законотворчество. В моята страна фламандските власти имат много, много, много ясни компетенции тук, много ясни правомощи и това е отразено в текста. На второ място, разпределението на компетенциите означава регионалните парламенти да поемат повече отговорност за прилагането на демократичния контрол върху политиките на Европейския съюз. В Белгия има разделение на компетенциите между различните в равнище, но няма иерархия. Всички местни, локални власти са възприемани като местни органи на властта, докато в Лисабонския договор се прави определена иерархична разлика. Националните парламенти трябва да бъдат въвлечени в общата работа и комисията трябва да е наясно какви са компетенциите и иерархичната структура във всяка държава членка. Сега, процедурата за зелена карта. Мисля, че трябва по-скоро да се концентрираме върху процедурата на, на червена карта. Националните парламенти трябва да могат да имат правото да, да, от, да гласуват против, да отхвърлят определени инициативи на комисията, ако считат за нужно. Субсидиарността и пропорционалността са важни принципи и те трябва да бъдат прилагани по-добре. Е, в този смисъл ние ще излезем с някои изменения. Господин Тарвалс. благодаря. Най-напред искам и аз да благодаря на госпожа Торнано за чудесния доклад. Ще бъда кратък. Това, което чухме днес, показва, че се движим доста в посока на един общ абстрактен дебат за общите принципи на, и правила на субсидиарността и пропорционалността. Не мисля, че това е подходящ начин да се работи. Смятам, че по-скоро трябва да подчертаем нещата, които са важни за нашата комисия, комисията ЕНВИ. Ето, ние през последните месеци се занимаваме с определени въпроси, въпроси, които са противоречиви за държавите членки и комисията, където има различни мнения така че е, и тук ставаше именно дума за въпроси за субсидиарността и пропорционалността при тези противоречиви въпроси. Така че би било хубаво да се концентрираме върху тях. Ние се опитваме, ние ще се опитаме да подобрим доклада, като заострим вниманието към въпроси, които са важни за комисията а Енди за нашата комисия. Ще се опитаме и да отправим поглед след е, времевия хоризонт 2014 година, а именно като се занимаем с въпросите за целия цялостния пакет с управлението на отпадъците. Има доста важни въпроси и там, в тази област, които засягат принципа на субсидиарност и пропорционалност. Благодаря, казва председателят. А сега госпожа Минер. А тя не е тук. Господин Екаут. Айкаут. Благодаря. Благодаря на докладчика за работата по, не, по това становище. Смятам, че не трябва да се впускаме в обща дискусия за субсидиарността и пропорционалността. Това би било прерогатив на, на Комисията по правни въпроси. Там се води една такава интересна въпроса. Ние, е, е, е, такава интересна дискусия. Ние наистина трябва да се съсредоточим върху екологичните въпроси. Когато говорим за околната среда, и ако погледнем безопасността на продуктите и храните, а, това е едно много важно законодателство. И тук въпросите за субсидиарността са много важни. Тук е, субсидиарността е използвана по негативен начин е, и е била по-скоро препятствие. Така че тук съм съгласен с докладчицата. Трябва ни положителен подход – национални парламенти, е, местни парламенти трябва да бъдат въвлечени наистина в е, общата работа чрез процедурата на зелена карта, чрез процедурата на червена карта. Е, съгласен съм с преждеговорившия колега. мислих, че това е становище на вашата политическа група. Ето, например, бихме могли да използваме тази процедура на червената карта в, карта в контекста на Брексита. Важно е обаче да е, знаем на кое ниво да се предприемат е, действията. Много често процедурата на жълтата карта се използва, защото хората не, не са съгласни, не, не харесват дадена процедура, но Процедурите са много сложни, много дълги в съвета, в е, парламента и оценката за това дали има проблеми с субсидиарността е много сложна. Хората са доста объркани, когато на тях не им харесва нещо, те казват, е, ще задействаме процедурата жълта калта. Това е обаче нещо друго. Ако не, не ви харесва нещо, може, то може да се промени. За, според, според мен нивото е много важно. Кога се задейства една или друга процедура? На европейско равнище ние трябва да действаме, е, когато е, става дума, например, за наноматериалите, за безопасността на храните. Всичко това се случва по чепката на по-доброто законотворчество, но по-доброто законотворчество се злоупотребява с него, когато нещата се насочват в полза главно на промишлеността, главно в полза на бизнеса. Така че нека не злоупотребяваме с по-доброто законотворчество в името на корпоративните интереси. Това се става доста често. Благодаря. А сега не зная, има ли желаящи от колегите да се изкажат? Може би комисията иска да се изкаже. Не, не иска, добре. Тогава давам думата на госпожа Турнано отново. Благодаря за изразените позиции. Ще отговоря накратко на госпожа Гардини. Що се отнася до предложението на комисията, искам да припомня, че в първо съображение се споменава други, друг юридически елемент, който може да се включва в изменението. Активното участие на националните парламенти, да, това е важно, това е двигател. Благодаря, че го припомнихте. Колкото по-детални са становищата, толкова по-ефикасно ще бъде изменено съответното законодателство. ЕКР, господин Демер Смекер, винаги са имали конструктивна, критична позиция. Благодаря за направените коментари. Мисля, че можем да имаме добро сътрудничество. Няколко бележки относно участието на местните регионални власти. Има голямо разнообразие в Европейския съюз въпреки че има и доста сходства. Да, Европейският съюз трябва да спазва съответните специфики. Аз не мога по-детално да се спра на някои от въпросите. Те трябва да получат, разбира се, внимание да бъдат прецизирани. Затова благодаря за практическите предложения, които бяха направени от ваша страна. Ще бъдат е, изготвени е, и предложения за компромисни изменения на следващото ни заседание. Благодаря, казва председателят. Да ви напомня само времевия график на 27 май. Ще гласуваме, ще имаме становището, ще гласуваме през юни в комисията. А, на 9 ноември ще гласуваме в комисията, след което ще, през ноември досието ще, дойде, ще отиде в пленарната зала. Сега преминаваме към досието за отоплението и охлаждането. Давам думата на господин Фелнер, докладчика за да представи своя текст. Благодаря. Това е кратко становище и аз ще бъда също много кратък. Отоплението и охлаждането и с, вземат най-голямата част от енергията в Европейския съюз, над 50%. И аз искам да подчертая, това е най-голямата част от енергопотреблението в Европейския съюз. Рискът тук е, че в бъдеще една газова криза ще бъде всъщност една криза на отоплението. Без газ ние просто ще замръзнем днес. Голямото предизвикателство за нас и в Европейския съюз е да имаме разнообразие на възможности и възможности за газоснабдяване. Много е трудно да намерим едно общо решение. Има много различни заинтересовани страни. Те имат своите собствени решения, решения, които действат добре на едно място, но не на друго място. Това, което работи в Испания, не непременно ще проработи в Финландия. Така че тези различия трябва да, да бъдат взети предвид. Ние навлизаме в подробности, говорим за строителния сектор, но не бива да губим поглед от, от цялата картина, целия сектор. И трябва да имаме един технически неутрален подход, за да дадем възможност на пазара да, да намери различни решения за различни части от Европа. Искам да се спра и на един друг пример, а именно Днес имаме едно разпокъсано законодателство и имаме различни области, които са регулирани. Подкрепят се определени възобновяеми енергии, но не се подкрепят други. И по този начин ние възпрепятстваме доброто функциониране на пазара. Ето един пример – може да се използват соларни панели и да се използват в е, и енергията от е, соларните панели могат да се включат в изчисленията на, на а, е, използването на цялата енергия на една сграда, но други а, енергийни източници не могат да се включат в цялостната сметка. И тук комисията би трябвало да установи равнопоставеност. Около 25% от енергията в Европейския съюз идва от възобновяеми енергийни източници. Не повече. За това би трябвало да подкрепим всички методи едновременно. Освен това, е, въпроса за загубата на енергия, на не енергия трябва е, отново да бъде изтеглен на преден план. Защото в противен случай ще си останем с а, твърдите горева, които в момента отопляват нашите сгради. Ще спре до тук. Ще не се надявам на а, приноса на колегите, чрез който да подобря моя текст. Благодаря. Продължаваме с господин Цеполи, докладчик в Сянка. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика. Проектостановището ние може да го подкрепим. Има някои аспекти обаче, които могат да се подобрят. Ще представя някои изменения. Най-напред искам да насоча вниманието ви към факта, че в Европа отоплението и охлаждането изискват 50% от енергийното потребление и 36% от емисиите се падат именно на този сектор. Трябва да подобрим енергийната ефективност на сградите. Това е изключително важно за намаляване на въглеродните емисии и за подобряването на енергийната сигурност и здравето на хората. Освен това, искам да подчертая нещо друго. Повечето европейски сгради разходват прекалено много енергия, защото качеството на строежите е доста ниско. 11% от населението през 2016 година нямат достъп до отопление – така че за това е важно да, да прекратим тази несправедливост, колкото се може по- рано и да приложим кръговата економика и към този сектор. Например, може да приложим принципа на, на когенерацията, т.е. производство на електроенергия и отопление едновременно. Това е потенциала на енергоразпределението. Освен това, важен е достъпа до информация за предимствата на новите енергоцентрали. Например, енергоспестяващите мерки тук са важни, които да се приложат към отоплението на, на сградите. Това ще намали сметките за електроенергия и отопление. Т.е. това, което каза вчера господин Шевкович. В бъдеще ще бъде необходимо да строим не само енергоефективни сгради, но и да планираме и проектираме интелигентни сгради, които ще могат да складират излишъка от енергия и да генерират енергия, когато е необходимо. Затова трябва да има стимули за сектора за развитие и наука. Има нужда тук и от финансови стимули. Секторът трябва да може да използва всички възможни налични фондове в Европейския съюз. Тези фондове трябва да са достъпни не само за големите компании, но и за малките и средни предприятия, които представляват по-голямата част от предприятията в Европа. На следващо място – биомасата. Биомасата се използва като енергиен източник в сектора на отопление, но въпреки това, тя може да има и вредно влияние. Например, някои биомаси могат да увеличат въглеродните емисии, парниковите емисии и могат да доведат до замърсяване на въздуха. Биомасата може да бъде използвана и за селско-стопански цели, т.е. Може да използваме биомасата, ако тя е еколо, екологично устойчива. Другите колеги не са тук, но госпожа Конечна е тук, тя има думата. Благодаря. И аз благодаря на докладчицата. Както бе казано, 50% от енергопотреблението се пада на този сектор. Това е най-големият енергоемък сектор в Европейския съюз. Енергийната ефективност е ключова дума тук. Енергийната ефективност – е нещо много важно, за да постигнем нашите цели в областта на, на климата. И независимо за какво говорим, дали за а, енергоснабдяване или за енергопроизводство, трябва да имаме предвид енерго, енергийната ефективност. Но проблем, според мен, е, че имаме малко атрактивни финансови инструменти за реновирането, за ремонтирането на сградния фонд. Един процент от сградния фонд в Европейския съюз на година се ремонтира. Това е прекалено малко. Трябва да има альтернативни мерки. Е, мерки, които да позволяват енергоспестяване. Ние искаме да сме пример в тази област. Трябва да разширим стимулите, финансовите стимули за ремонтиране на сградния фонд и към частния сектор. На следващо място биомасата. Комисията казва, че в края на 2016 година ще предложи устойчива политика за биомасата. Аз приветствам тази инициатива. Важно е да, е, да имаме такава инициатива. Но ни трябва в същото време и ясни данни за използването на биомасата. Защото в противен случай ще имаме подкрепа на, на определени енергийни източници, които могат да се окажат вредни и непродуктивни. Но виждам и друг проблем. Ко съвместното производство на отопление и енергия. Това наистина може да доведе до намаление на емисии и до намаление на разходите. А тази технология не е достатъчно застъпена за момента. Трябва да знаем е, кои електроцентрали произвеждат най-много електроенергия. Това са нови електроцентрали и технологиите, които се използват при тях, трябва да бъдат разпространени – Вчера говорихме с комисар Шевчович. Той обеща да има нови инициативи в областта тези документи, които имаме, документите за енергийната ефективност, за енергийния съюз, за климатичните цели, за управлението на отпадъците, за чистотата на въздуха, всички тези документи трябва да бъдат логически обвързани едни с други. Това е нашата най-голяма цел. Този доклад също трябва да отрази тези теми. Няма смисъл от фрагментирани доклади. Thank you very much, uh, Miss Hawken. Jo, <clears throat> jo, tak, herr formand, og tak til øh, Fjellner for uh, hans uh, udkast. Благодаря, господин председател, казва госпожа Алкен. Е, според мен докладът е много ясен и според мен може да подкрепим повечето аспекти на доклада. Да, наистина, сектора на охлаждане и на отопление е много важен сектор, много е важен за нашата стратегия по отношение на климата. Затова е важно тази стратегия и сектора да функционират колкото се може по-добре. Важен е въпросът тук за технологичната неутралност – Ако оценим всички въздействия, всички вторични последствия, трябва да говорим за устойчивостта, но виждаме, че електроцентралите, че производството на енергия, това, всичко това е свързано с много а, големи рискове в смисъл на разходи и замърсяване на въздуха. Нещата са много сериозни. А, в същото се отнася и за коридните инсталации за, и за биомасата. Комисията трябва да оцени видовете биомаси, да оцени биомасата от горите, от, от горски материал и използването на, на земята, за да може да знаем коя биомаса може да се използва най-добре за производство на енергия. Надявам се, че ще се спрем в нашата стратегия на най-добрите технологии и в същото време ще успеем да намалим административната тежест към бизнеса. В същото време трябва да поощрим развитието на науката и изследванията – А сега искам да кажа нещо за отпадъците. Ние в Дания горим много отпадъци, просто сме шампиони в този смисъл. Ние горим отпадъците по много добър начин, няма диоксиди, но в същото време горим ресурси. За в този смисъл много важна е стратегията за която говорихме, стратегия, която ще ни позволи да увеличим ефективността на нашата индустрия. Стратегия, която се придвижва в посока на кръговата економика, т.е. да не изгаряме важни ресурси, а да ги използваме. Много се надявам тези принципи да залегнат в стратегията за управление на отпадъците. Благодаря за доклада още веднъж. Фронте. Благодаря, господин Афронте. Има думата. Благодаря, господин председател. бих искал да предложа да се добавят няколко точки към доклада, за да се подобри текста. Инвестициите, както и оптималното използване на енергията в индустриалните предприятия и в домакинствата трябва да отчитат търсенето и предлагането. Следва да имаме предвид, че трябва да се поставим задължителни цели за енергийна ефективност на ниво община. Необходима ни е стандартна методология. Сега се прилагат най-разнообразни критерии, няма стандарт за това как да се изчислява енергийната ефективност. И това ни притеснява. Притесняване също и управлението на отпадъците, и използването на отпадъците за генериране енергия. И изгарянето не може да се изчита за устойчив опция в дългосрочна перспектива, що се отнася до управлението на отпадъците или използването на този метод като альтернативен метод за производство на енергия. Ние говорим за система, която не произвежда а, отпадъци и наред с това говорим за а, енергетика, която използва отпадъците, т.е. има противоречие между двете неща. Съгласен съм с много от нещата, казани от госпожа Алкен. Трябва да се гарантира по-голяма устойчивост. Европейската комисия трябва да е, изготви критерии, да се отчита целият производствен цикъл от начало до край, а не само етапа на потребление на енергията. Необходимо е да имаме системи, които да намаляват е, отпадъците, които се изхвърлят във въздуха и да държим сметка общо за качеството на въздуха. Говори се също за по-широко използване на биомасата за отопление. Искам да подчертая също и важността на това да се отчита използването на централни системи за отопление и охлаждане. Има потенциал и при използването на геотермалната енергия. Има сезонни разлики, и трябва да се държи сметка за търсенето и предлагането. Бихме искали да подчертаем, че е необходимо да се подобри информираността на гражданите, те да бъдат по-добре образовани по тези въпроси. Хората често използват отопление, когато на практика не е необходимо и не запълва конкретна нужда. Може би трябва да се създадат стимули за по-пасивни методи, като например използването на вентилатори вместо климатици. Госпожа Гростет, искам да поздравя господин Фелднер. Мисля, че въпросът е изключително важен и той е свързан с дебата, който водихме с господин Шевчович. Използва се доста енергия, често тя се разхищава. Това води до загуба на енергия, особено в сградите, които са зле изолирани. Необходимо е по-добре да се управлява използването на енергия в тези сектори. Също трябва да се спомене важността на това да се разглежда и опцията за централно отопление и охлаждане. Необходимо е също да се обърне внимание на отоплението, което е, е от промишления сектор. Трябва също да имаме предвид качеството на въздуха, също и да се използват материали, които не водят до замърсяване на въздуха или пък до изхвърлянето на фини частици. Необходимо е да се разглеждат различните възможности. Много колеги говориха за биомасата, например дървения материал. Вярно е, че те изхвърлят фини частици във въздуха и също не са особено продуктивни, но никой не спомена биогаза а, той позволява да се генерира електроенергия чрез процес, който вече се предлага от някои фирми в Европа, т.е. има начин да се извършват доставки. Относно кръговата економика, трябва също да отчитаме и ефекта върху нея от това, което обсъждаме тук. Госпожа Дурнано, дела, извинете. Аз искам да обърна внимание върху газообразната биомаса. Това е важна част от за фермите, за селските стопанства в Европа и искам да говоря също и за ерархията на отпадъците, която води до създаването на тази газообразна биомаса. И тук трябва да, имаме, да сме по-предпазливи. Сега искам да попитам Европейската комисия дали иска да изрази своето становище. Няма такова желание от страна на комисията. Не. Добро утро. Благодаря за направените коментари. Аз не считам, че има някакъв конфликт между това, което беше изложено от евродепутатите в това разискване. Ние се запознахме също много внимателно с проектостановището на вашата парламентарна комисия. Ще реагирам накратко по някои от основните въпроси, които бяха поставени. На първо място, ние цяло отчитаме, че сектора на отоплението, охлаждането е много разнообразен сектор, няма някакво чудотворно решение. Ние искаме да обърнем внимание върху големите области, в които е необходимо да се предприемат действия, където са възможни такива действия, как да се реализират конкретни действия, а това ще зависи в голяма степен от отделните държави членки, и техните възможности. Напълно сме съгласни, че това е важна сфера, в която е необходимо да се предприема действие. Градите трябва да подобрят енергийната си ефективност, трябва да се спре разпиляването на енергия, трябва също да се а, отчита по-добрата изолация на сградите още през строителството им или когато се реновират чрез използване на частни и обществени средства. Трябва да се мобилизират такива финансови средства, за да могат домакинствата, обществените органи, бизнеса да участват в това голямо начинание за обновяване на сградния фонд и можем да помислим за интелигентно финансиране в тази област. Обновяването на съществуващите сгради, както и изграждането на нови сгради чрез използването на нови материали е важен елемент. На първо място трябва да се отчита енергийната ефективност. Всичко това има тясна връзка с разходите на домакинствата за енергия. Считаме, че енергийната ефективност е, е един от е, най-ефикасните дългосрочни е, пътища за намаляване на разходите за енергия. Що се отнася до отпадъците и изгарянето на отпадъците, това е също голяма област, е, в която предлагаме по-активна политика, а именно използването на е, изхвърлените отпадъци от е, промишлените процеси, както и от инфраструктурата в градовете за отопление и охлаждане. Тук не говорим за изгаряне на отпадъци. Има изгаряне на отпадъци, когато има остатъци, които не са рециклирани, не са използвани по друг начин и а, са важен елемент за енергопроизводството, особено в градовете. Но това, което искам да подчертая, е, че има огромен потенциал и за рециклитирането на изпусканата енергия от промишлеността, както от селското стопанство. Ние не знаем точно какъв е економическият потенциал, предполагаме, че е много голям, но този потенциал трябва да бъде разгледан и ако съществува подобна възможност, да се използва. Това е добро за индустрията, ще подобри енергийната им ефективност. Това е също важно за пестение на първична енергия. Освен това, трябва да не се допуска производството на повече отпадъци от производството или пък широкото използване в бъдеще на изкопаеми горива ще има някои сектори, в които няма да може да се използват възобновяеми енергии, включително селското стопанство. Трябва да видим какво е уместно да се рециклира, вместо да се изхвърля. Тук е необходимо да се извършват допълнителни проучвания. Знаете, че комисията работи по изработването на критерии за устойчивост и за да се види в каква степен може да се използва биомасата. Ние осъзнаваме, че използването на биомасата, особено в големите градове съставлява и риск за здравето на хората. Комисията разглежда тези аспекти. Ние също ще отчетем и коментарите, направени от ваша страна по тези въпроси. Също сме съгласни и в съобщението на комисията ясно е подчертано, че имаме задачата да се подобри информацията за гражданите, да се подобрят техните познания за цялото общество, започвайки от потребителите, наемателите, обществените органи, индустрията. Трябва да ускорим своята дейност за разпространяване на информация, за новите технологии, и как те могат да допринесат за намирането на по-ефективни решения. Що се отнася до централното отопление, това е градското измерение на отоплението, охлаждането. Това е сфера, която сме откроили като област, в която е необходимо да се разгледат по-подробно въпросите, свързани с енергийната ефективност на сградите, така както е предвидено и в директивата по този въпрос. Необходимо да се използват по-съвремени технологии в централното отопление. Те създават огромни възможности за пестене на енергия. Някои от възобновяемите енергии не са технически на разположение или пък не са економически уместни за използване по-отделно в сградите. И за това е необходимо отново да се разгледа въпроса за централното отопление и по какъв начин това може да се превърне в по-полезен инструмент за модернизиране на системите за отопление и охлаждане в Европейския съюз. Благодаря за вашето мнение. Ние внимателно ще ги отчетем. Председателят, благодаря. Сега давам думата на докладчика за кратко заключение. Благодаря. Най-напред радвам се, че много от колегите, както и комисията, поставиха въпроса за когенерацията, за централното отопление. Има също доста и са големи предизвикателствата в областта на ефективността на енергопотреблението в сградите. Дискутирахме въпросите за биомасата. Това не е нещо ново, но е сложно, идвайки от страна, където имаме заделени средства, както и кампании, да използваме биомасата, за да не допуснем горите да завладее държа страната. Така че нашия проблем е малко по-различен, отколкото в някои други държави. Но когато говорим за дървесината и потенциала на биомасата, следва да имаме предвид, че тя е около две трети от възобновяемата енергия, която се използва към днешна дата. Ако искаме да постигнем целите, които сме си поставили, увеличаването на използването на биомасата ще е ключов аспект. Използването на биомаса и на отпадъци трябва да се имат предвид. Трябва внимателно да се прецени също, че не трябва да пристъпваме към това да се противопоставяме на използването на биомасата или на отпадъците, защото това ще означава връщане към изкопаемите горива, които създават толкова проблеми. Да, имат предизвикателства, свързани с отпадъците, с биомасата, но не забравяйте и за предизвикателствата от използването на въглища, на газ, на петрол – Нека да определим строги правила, но нека те да не са прекалено строги, така че да се изпусне възможността от използване на отпадъците и на биомасата за производство на енергия. Председателят. Крайният срок за изменение, само на английски язик, е 26 май Гласуването в комисията ще бъде на 21 юни, в ИТРЕ ще бъде на 12 юли и в пленарна зала през септември. Приключихме по този въпрос. Минаваме към следващата точка от дневния ред, а именно размяна на мнения с представители на комисията относно прилагането на рамковата директива за отпадъците и отпадъчните опаковки. Както знаете, координаторите се договориха да разгледат а, а, въпроса по прилагането и прилагането на законодателството в областта на отпадъците, като се има предвид рамковата директива и както и директивата за опаковките и за отпадъците от опаковки. 23 въпроса бяха поставени с акцент свързани с разделното събиране, изчисляването на целите, също критериите, отговорността на производителя и прочие. Предлагам за всяка група да се поставят е, от всяка група въпроси, които са поставени, комисията да отговори за около 10 минути за първа, втора група. Е, след това ще дадем думата на авторите на въпросите за допълнителни въпроси, евентуално. И така давам думата на комисията за предизвикателствата и мерките по прилагането от въпроси от 1 до 6. Моля ви да отговорите анблок. След това ще чуем а, допълнителните въпроси и коментари от колегите. Господин Дорде и господин Садаускас имат думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата ще кажа няколко встъпителни думи, след което ще дам думата на колегата Кестутис. Няколко встъпителни думи, за да се постави въпроса за управлението на отпадъците във верния контекст и в контекста на усилията на Комисията и Генерална дирекция по околна среда. Знаете, че Комисията играе важна роля по прилагането на законодателството на Съюза. Също времено европейските норми са неразривна част от правния ред в държавите членки и обществените органи в държавите членки, съдебната власт трябва да ги прилагат. Въпреки това, комисията има правомощия да следи прилагането от страна на държавите членки. И бих казал също, че от е, стратегическа гледна точка Европейската комисия гледа на въпроса за прилагането, включително прилагането на законодателството по управлението на отпадъците е, на три нива. Насърчаване на спазването, и работейки в сътрудничество по прилагането с държавите членки, осигуряване на финансова подкрепа за прилагането и на трето място правоприлагането на нормите, когато сътрудничеството не е достатъчно за постигане на резултати. Относно спазването, комисията на базата на своя опит по прилагането включително по управлението на отпадъците, има ясна гледна точка за причини, гледна, глед, ясна представа за причините и слабостите в прилагането. Често липсва политическа воля, в други случаи няма финансови ресурси или пък има доста сложни норми по прилагането, които са изготвили държавите членки. Когато е, започна работа сегашната комисия, без засилен е, профила в Генерална дирекция околна среда, ние считаме, че трябва да отидем по-далеч от провеждането на техническия диалог с държавите членки, въпреки че той е важен, и да обърнем внимание на политиците относно важни аспекти, свързани с прилагането, включително по управлението на отпадъците, за да могат да се информират гражданите за предизвикателствата, да се даде една по-ясна картина, така че и министрите, и общественото мнение, и политиците, като тези в Европейския парламент и унези в съвета, да разберат какви точно са предизвикателствата. Ние се опитваме да обърнем повече внимание върху прилагането, като до края на този месец, преди 31 май, ще излезем със съобщение, което излага рамката за нова инициатива от Комисията за подобряване на прилагането. Това е преглед на прилагането на законодателството в областта на околната среда ще бъдат е, изготвени в последствие и доклади по отделни държави за всяка от 28-те държави, като ще се обхванат не само аспектите свързани с е, управлението на околната среда, но и останалите аспекти на екологичната политика, за да се види по какъв начин държавите членки изпълняват е, своите задължения по прилагането на законодателството. Това съобщения, както и, и кръговата економика като цяло, ще играят важна роля. Искаме също да благодарим за постоянния интерес, проявяван от Комисията по околната среда относно изпълнението. Второто направление, по което работи комисията съвместно с държавите членки, е осигуряването на финансиране за изпълнение на задълженията им по управление на отпадъците. Преди да навляза в подробности за това колко средства бяха на разположение в предходния и настоящия периоди, искам да кажа, че средствата от европейския бюджет за държавите членки, за да могат да изпълнят екологичните се задължения, не са достатъчни в сравнение с потребностите на държавите членки. Това въжи е, и за управлението на отпадъците. Но идеята не е всичко свързано с изпълнението на екологичното законодателство да се финансира от бюджета на Съюза. Държавите членки, както и регионите, трябва да заделят е, финансови средства и да поемат ангажименти, включително по подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците. И искам да кажа, че към днешна дата по-доброто управление на отпадъците съставлява неразривна част от начина по който функционират съвременните общества и общини. Не може да има а, лоши инсталации за управление на отпадъците в градовете и изобщо навсякъде, където живеят хора в Европейския съюз. Това е определено важен приоритет за държавите членки. Относно ефикасната подкрепа, която осигуряваме през изминалия период 2007-2013, 5,6 милиарда евро бяха осигурени по кохезионната политика за инвестиции в управлението на отпадъците. Много държавите членки използваха средства и постигнаха значителен напредък по е, извеждането от експлоатация на сметища, както и подобряване на събирането на биоразградими и рециклируеми отпадъци. 18 държавите е, членки използваха такива средства за управление на отпадъците по линия на средствата от кохезионната политика. Има подобрение на 10% България, Словения, например, Полша. В настоящия програмен период е, до 2020 финансовата подкрепа е малко по-малка, но не значително. 5,5 милиарда евро е са заделените средства за управлението на отпадъците. Използваме два лоста. Първо, преди държавите членки да получат достъп до тези средства, трябва да изпълнят някои условия, които са заложени в финансовия регламент и комисията ги използва и продължава да ги използва като стимул държавите членки да изпълняват задълженията си по управлението на отпадъците. Тези предварителни условия за достъп до финансови средства трябва да бъдат изпълнени до края на тази година. 2017 ще е доста чувствителна година, тъй като комисията трябва да направи оценка, коя от държавите членки е изпълнила кои от изискуемите условия. На следващо място предложенията, които се правят за проекти за финансиране от страна на държавите членки, трябва да имат предвид иерархията на отпадъците и да се обърне внимание на по-високите ешелони в тази иерархия. Имаме рестриктивен подход по относно, относно финансирането на инсталации за обработка на остатъчни а, материали. Искам също да подчертая, че най-много средства от структурните фондове в настоящия период са за Полша, Харватия, Словакия и Унгария. Все още на този етап на програмния цикъл не разполагаме с пълна информация дали държавите членки използват по предназначение тези средства, съгласно одобрените програми, но тази информация ще постъпи в комисията от 1 юни нататък на настоящата година. И до края на годината ще сме в състояние да споделим повече информация с уважаемите депутати от тази парламентарна комисия, ако проявявате интерес. Третото направление, с това ще приключа моето изказване, както вече споменах, става дума за правоприлагането. Ще кажа нещата накратко. Генерална дирекция околна среда управлява 20% от портфела е, за подобрения една пета от тези средства отиват за правоприлагането на нормите, свързани с управлението на отпадъци. Това показва колко важно за нас е изпълнението на правилата, свързани с управлението на отпадъците. За това следи Генерална дирекция околна среда. Беше поставен въпрос дали човешките ресурси, които са предвидени за тази цел, са достатъчни. Ние сме признателни на депутатите, които поставиха този въпрос и можем да отговорим последния начин. В контекста на Европейския съюз от 28 държави членки и сложно екологично законодателство, човешките ресурси, които са заделени за изпълнение, не са достатъчни, както не е достатъчен тъчен и бюджета на Съюза. Не разполагаме с достатъчни хора, за да се справим с всички предизвикателства. Благодаря за въпроса. Искам също да подчертая, че изпълнението, правоприлагането не са единствено в правомощията на Европейската комисия. Ние споделяме тази отговорност с държавите членки. За да се следи изпазването и правоприлагането, ние се организираме по такъв начин, за да имаме нужният ефект по места. Благодаря ви. Благодаря, господин председател, за това, че организирате това събитие. Ще продължа до където стигна колегата ми Чобано. Много често се създава впечатление, че европейското законодателство е тежко, отежняващо. Тук обикновено говорим за директиви и е, при тях държавите членки имат голямата отговорност да ги транспонират и прилагат. Законодателството в областта на отпадъците всъщност е доста леко. Основната директива за отпадъците определя основните принципи за управление на отпадъци и ако има съмнение относно тълкуването на някои разпоредби, трябва да кажа, че това никога не е било пречка за правилното изпълнение. Правилното изпълнение е, на директивата за отпадъците е предизвикателство за администрацията по редица причини, начало с политическата воля и дългосрочната визия. На второ място инфраструктурата, която трябва да се планира в дългосрочен план. Също така на трето място насочването и управлението на иерархията на отпадъците. Четири. Участието на големи участници от корпоративния сектор. Тук понякога има големи противоречия. И на четвърто място административния и техническия капацитет. Ние сме очертали някои рискови фактори за някои държави членки, що се отнася до целите за 2020 година, но като цяло аз съм оптимистично настроен, защото държавите членки все още разполагат с 4-5 години до 2020 година и вече се предприемат съответните мерки, за да се е, постигнат целите. Какво прави комисията, в, за да подкрепя държавите членки? От опит знаем, че процедурите за нарушения не са достатъчно ефективни за справяне с пропуските, защото те са реактивни е, процедури като характер и е, не подпомагат достатъчно. Затова ние предоставяме техническа подкрепа, правим обмен на добри практики, имаме инициативи за подобряване на спазването и също така предоставяме финансова помощ на държавите членки, както колегата ми описа, посредством редица финансови инструменти. Е, разбира се, винаги можем да преминем и към тоягата като инструменти, а именно процедурата за нарушение. Имаме голямо разнообразие от инструменти, сред които инициативи за подобряване на спазването, с, с, с фокус върху оценка на изпълнението за съответната държава, оценката на плана за управление на отпадъците, възможностите за разделно събиране в столиците също така. Наскоро направихме 18 такива оценки и отправихме препоръки. На второ място годишния доклад, който се издава в сътрудничество с Европейската агенция за околната страна, където се отразява изпълнението на всяка държава членка и докъде е стигнала с постигането на целите. Следващия доклад за всички държави членки ще се публикува следващата година. Трето, обмен на най-добри практики чрез различни платформи, събития, участие на, пар... на заинтересовани страни. Четири, Проверка на националното законодателство и 5 разследване и е, правоприлагане. Относно това, ние подкрепяме различни проекти и също така инвестираме по-конкретно в разделното събиране и инфраструктурата за рециклиране. Както се подчертава в пакета за економиката в кръг, комисията ще предприеме рестриктивен подход относно обработката на остатъчните отпадъци. Също така искаме да има допълнителни мерки за подкрепа на държавите членки. Имаме Хоризонт 220, имаме Европейската инвестиционна банка, имаме FC и в плана за действие се предвиждат и мерки за подкрепа на иновациите в посока економика в кръг. Всъщност тук бяхме вдъхновени от подхода на Холандия за така наречените зелени сделки. Комисията цели да идентифицира възможните пречки за постигане на целите по хоризонт 2020. В Европейския съюз има различни положителни примери, които показват, че чрез правилните политики и инструменти държавите членки могат да постигнат целите сравнително бързо. Ще дам за пример Словения, която увеличи процента си на рециклиране от 40 на 60% само за 3 години. И също така подобряването на иерархията на отпадъците, налага съответните економически инструменти. И от опит в държави членки знаем, че тези инструменти са задължителни, за да се създадат по-добри економически условия за рециклиране и следователно за постигане на целите по един ефективен начин, особено ако те се вписват в една по-обща стратегия за управление на отпадъците. Най-голем... Повечето инструменти, които смятаме, че са много ефективни, са на първо място. Първо, прогресивни такси за за изгаряне на отпадъците. На второ място плащане при изхвърляне на отпадък и съответните схеми. По този начин гражданите и дружествата са пряко отговорни. Три субсидии и такси, които да благоприятстват разделното събиране и рециклирането. И четири по-голяма отговорност на производителя на отпадъци, е, където се прехвърлят разходите на тези, които пускат продукти на пазара. Комисията е направила оценка на економическите инструменти и на въздействието, според която Високите такси за депониране представляват ефективен инструмент за подобряване на иерархията на отпадъците и повечето региони са подобрили процента си на рециклиране. В някои случаи то е до 70%, прилагайки схеми за плащаш, когато изхвърляш. Също така, комисията подготвя доклад за периода 2010-2012 година, който ще се публикува във втората половина на тази година но така или иначе в предложенията за отпадъците ние предлагаме да се премахнат трите задължения за докладвания, защото смятаме, че те не са достатъчно необходими за правилна оценка на ситуация в държавите членки. Затова държавите членки в бъдещето трябва да докладват чрез статистически данни относно целите. Но статистическите данни няма да са единствения източник на информация, чрез кой, който комисията да оценява ситуацията. Както вече казах, имаме различни инструменти за това, включително предварителна оценка. Thank you very much. Председателя, благодаря. Не знам дали колегите, които са отправили въпросите, господин Флоренс, Пите Кайнен, Демес Мекер, Бонафе Гебранди и Демес Мекер е, ще, е, вземат, ще искат да вземат думата за допълнителни въпроси. Господин Флоренс има думата. Yeah, kennen, wissen, ich, äh, Колегите знаят, че е, директивата за управление на отпадъците ми е любимата директива. Да, зная, в комисията са много симпатични, интелигентни хора, но това, което те казаха, не ни придвижва напред. преди 10 години можехме да чуем същите слова от тях. Те какво казват? Те казват, че има напредък по отношение на квотите за рециклиране и че имаме още 5 време. Но дали наистина ще достигнем нашите цели, които сме заложили? Ако погледнете изследванията, е, не може закуската да ви се ослади, когато фактът е, че много държави членки е, са много далеч от това, което искаме. Оптимизмът, с който ни посрещнахте днес, ме очудва. Искам наистина да разбера какво се е случило през последните години. Вие не изпълнявате задачата да опазвате договорите. Според мен нямате просто достатъчно хора за това. Разбирам добре, но в такъв случай трябва да го кажете. Питам ви, откъде взимате този кураж, тази смелост да говорите за кръгова економика? Според мен докладът е добър, добре, но вие знаете, че основата не е дадена – директивите в областта се, приемат, се прилагат до 30-40%. Аз съм очуден как комисарят и всички отговорни хора смятат, че това е много голям жокер, но когато човек погледне зад завесите, е, се хваща за главата. Трябва да сме по-конкретни, по-добри в изпълнението. И един пример от моя страна. Политиката за водите, когато погледнем Кел от германската страна, ако вземем проба от водата на Рейн – то за да вземете тази проба, трябва да искате разрешение от Берлин. Берлин ще ви каже, добре, трябва със съответната провинция да, да обсъдим въпроса и ще ви кажем. Докато получите разрешението, е минала половин година. Не може така. Ако така управлявате една, една фирма, една частна фирма, ми тя ще банкротира много бързо. Така че не, прави, не правете нови доклади, завършете стра, старите доклади. Ето, да вземем само в Германия, да не гледаме другите е, държави. В Германия има страшно много проблеми. И това съм научил от училище. Когато не си напише домашните, те само се множат. Нещата не се подобряват. Въпреки това, благодаря ви за това. Председателя, благодаря много. Господин Демесмакер. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа на холандски. Аз останах с впечатлението, че комисията е оптимистично настроена. Да, разбира се, добре е да сме оптимисти, но трябва да бъдем и реалисти. И а, тук ще се съглася с колегата преди мен по някои въпроси. Трябва много внимателно да помислим какви са причините за това да има толкова големи различия в изпълнението на собственото ни законодателство и на нашите директиви. И а, не мисля, че чух отговор на въпросите ми. Това, което ни интересува, а, стои, защото има ме още 4 години, за да постигнем целите и мисля, че комисията е малко твърде оптимистично настроена. Останах с впечатление, че твърде много следим логиката на отпадъци тук. От много време говорим за отпадъци, но е необходимо да отстъпим в страни от тази логика, защото трябва да помислим и за източниците на суровини и за конкурентоспособността. Трябва да си зададем следния въпрос. Ще позволим ли такава голяма част от ресурсите и суровините ни да бъдат прехосвани, защото това все още се случва? Ето защо е необходимо да разберем защо съществуват такива различия днес. Аз смятам, че това се дължи на политическа воля и на отговорностите на всяка държава членка и регион. Отговорности за въвеждане на правилните економически и други инструменти. Аз идвам от Фландрия – и тук мога да кажа, че ние сме от водещите региони, що се отнася до разделното събиране и рециклирането. Но това предполага съответното време, съответните правилни политики. Постигнали сме голям напредък, но ни отне няколко десетилетия за това вече сме стигнали определена степен, можем да се гордееме от постигнатото. И смятам, че трябва да покажем на другите държави членки и региони, че не е необходимо да се започва от нулата. В тази връзка Словения е добър пример. Поради съществуващите вече познания и ноу-хау, може да се започне много бързо, но са необходими много неща. Финансовите инструменти са нещо добро, но не са достатъчни само те. И никога няма да бъдат. Политическата воля е голям фактор, дали има такава или не, и е, дали искаме да постигнем предвидените цели. трябва да се уверим, че запазваме в Европа ресурсите, с които вече разполагаме и по този начин сме по-слабо зависими от чужди ресурси. Това ще увеличи конкурентоспособността, защото говорим за околна страна, но говорим и за економика и за конкурентоспособност. Благодаря. Благодаря госпожа Бонафе. Благодаря, господин председател. Аз споделям опасенията и съм съгласна с коментарите на преждоговорящите, следователно ще бъда кратка. Имаме на масата ново законодателно предложение, което ще се отрази върху новите ни цели в областта на рециклирането. Имаме нови, много амбициозни цели – И ако е вече ясно, че с настоящите правила сме далеч от постигането на целите за 2020, то тогава е още по-ясно, че има още много какво да се направи. Така че трябва да поработим много по политическата воля. Важно е да знаем какви са причините и да е, причините за различията между държавите членки е, и основният принцип е, че трябва да работим сериозно. Ето защо новите механизми, предвидени в предложението, като например система за реално предупреждение, се използват изцяло. Както това се прави в финансовата сфера, например. И ако това стане, то тогава бих могла да споделя оптимизма на Европейската комисия, но още веднъж ще кажа, трябва да използваме целия арсенал от инструменти, с които разполагаме. Председателя, благодаря много. Господин Торвалц. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителите на комисията. Имам нужда от уточнение по два въпроса. Първо, вие казахте, че сте постигнали един по-силен профил. От практическа гледна точка, какво представлява този по-силен профил? И също така, споменахте нещо за това, че искате много строго да се спазва иерархията на отпадъците. Ние гледаме на иерархията на отпадъците като една рамка, която ще се променя, както се променя и технологията. И вие казахте, че ще, много, ще сте много строги. Тук това може би е твърдено, е, е, отива в различна посока, свързано с, с крижалите на Моисей, например. Аз лично не съм много а, в полза на прескриптивността. Председателя благодаря. Не знам, някой друг иска ли да се изкаже или не. Добре, тогава се връщаме към комисията, за да чуем отговори. Благодаря. Ще започна с коментарите на господин Флоренц. Да, можем да бъдем честни, ситуацията не е розова, но не е и черна. Защото ако разгледаме процесите и динамиката на данните, които се подават в Евростат, статистическите данни, ще видим, че динамиката е положителна. Както вече казах, Словения е един добър пример и тя не е единствения добър пример, но е един от най-впечатляващите примери за това колко бързо може да бъде постигнат напредък, ако се приемат правилните политики. Вярно е, че има и държави членки, които изостават. И скоростта, с която трябва да постигнат целите за 2020 година, не е достатъчно бърза. Вратичката в законодателството беше, че държавите членки могат да постигнат целите за рециклиране съгласно четирите един, четирите метода. Ако трябваше един метод да изберат, това нямаше да стане, но а, с тези четири метода се дава възможност на държавите членки да избират. Така можем да правим съпоставка. Също така, знаете, че някои отпадъци, които се отчитат като рециклирани, в действителност не се рециклират, а се депонират или изгарят в инсинератор. За това трябва да се уверим, че отпадъците, които се депонират или изгарят в инсинератор, не се отчитат след това като рециклиране. Ето това го предлагаме в новото предложение. Така че даваме си сметка за недостатъците и е, се надяваме да ги разрешим с ваша помощ. Мисля, че е, вървим добре спрямо постигането на целите за 2020 година, но е вярно, че има няколко страни, които трудно ще ги постигнат. Ето за това е необходимо да разгледаме много добре какво се случва на терен и чрез доклада, който ще се публикува до година, между другото този доклад ще е един ветеранно предупреждение, ще можем три години преди крайния срок за постигането на целите да видим как стоят нещата и да направим препоръки. Така че не сме си сложили розови очила, но не смятаме, че нещата са толкова страшни също така. Напълно съм съгласен с казаното от господин Демес Макер, че не трябва да говорим само за отпадъци. Наистина необходима е политическа смелост, воля и е, визия. Много често това е липса на национално и регионално политическо ниво. И съм съгласен, че Фландрия е прекрасен пример. Ако цяла Европа беше като Фландрия, економиката в кръг щеше ще да функционира изцяло, поне тази, която искаме да имаме. Напълно прав сте, че не е необходимо да се експериментира, да се повтарят някои грешки, които вече са направени от държави членки. Държавите членки могат да се получат от грешките на другите държави и да пристъпят направо към правилните решения. И именно това се опитваме да направим и да гарантираме, че инвестициите чрез структурните фондове отиват там, където са необходими. Ето това имахме предвид, като казахме, че ще сме строги към държавите членки. Надявам се, че с ваша помощ ще можем да разпространим и най-добрите практики, познанията, защото си даваме сметка, че има големи трудности на ниво общини с кметове, с управлението на различните общини. Затова тук голям съюзник е Комитета на регионите. Той може също да разпространява познания. И според мен най-добрата практика е, е кметове от страна, която е изоставаща, да отидат на място в градове, които имат добри практики в управлението на отпадъците и да се получат от тях. И между другото, точно това субсидираме и чрез структурните фондове. Като разгледаме кои са добри практики, можем да окажем и натиск върху националните и местни местните политици. Мисля, че всичко това е реализируемо. Плана за действие за економиката в кръг е, е начин да се разгледа въпроса в по-широк план, защото наистина не става въпрос само за отпадъци. Thank you very much. Now we can uh, start. Благодаря. Сега може да преминем към втория кръг въпроси. Има отделни въпроси, отправени към комисията. Имам предвид въпросите от 7 до 12. С тях продължаваме сега. Благодаря, господин председател. Разделно събиране на буклука. Това е наистина нещо много важно. Това е ключов инструмент за придобиване на чисти материали за рециклиране. Има много ясна връзка между разделното събиране и степента на рециклиране. Много зависи обаче и от схемите. В държави членки, където има ясни практики за е, разделно събиране, се вижда, че е, процента на рециклиране е по-висок. Е, срокът за въвеждане на схемите за разделно събиране беше миналата година, 2015 година. Но тези схеми трябва да бъдат въведени там, където е необходимо. Така е, това е условието това е формулировката. Но тази е, клауза трябва да бъде тълкувана в е, контекста на директивата и в тесен смисъл. Целта е защитата на човешкото здраве и околната среда. Това е изключение, но това изключение може да бъде задействано само в случай, например, на много далечени острови или много рядко населени области. Така че тук става дума за оценка във всеки отделен случай. Същият принцип въжи и за разделното събиране на биоотпадъците. Е, с това искам да кажа, че разделното събиране не е само цел. В този смисъл ние предлагаме обвързване на това условие с условието за рециклиране. Вие зададохте въпроси, свързани с прилагането на това условие. Да, това условие влезе в сила миналата година, комисията следи развитието от няколко години на въвеждането на схеми за разделно събиране на отпадъците. Както знаете, ние направихме оценка в 28 столици и се оказа, че има много големи разлики в държавите членки по отношение на, развитие, на разделното събиране на буклука. Любляна се оказа победител в това сравнение – Тоест, изводът е, където има политическа воля, нещата вървят добре. Има обаче и ситуации, където тези разпоредби, за които говоря, не са приложени напълно. Причините са генерични и общи. Много държави членки все още е, са заети с това да създадат необходимата инфраструктура за разделно събиране на буклука. Някои използват кохезионните фондове, други използват принципа за, на замърсителят плаща. Ясно е обаче, че е, прилагането на тези изисквания трябва да се ускори. Следващата година комисията ще направи пълен анализ на ситуацията и в този анализ ние много строго ще следим какво се случва с разделното събиране. Когато комисията събере необходимите данни, ще се вземат мерки за ускорено прилагане на схемата. Ще се види кои държави членки са приложили изключенията. Тези изключения и прилагането на изключението трябва да е аргументиране. Във всички случаи ние ще подкрепим държавите членки в прилагането на тази схема. А, смятаме, че кохезионните фондове ще помогнат тук най-много. Благодаря. Сега се обръщам към колегите, дали те искат да реагират. Никой. Никой не е господин Демезмакер. Да, наистина. Преди няколко месеца организирах посещение на в Фландрия, в Лимбург, на един завод за преработване на отпадъци, беше станало ясното при това посещение, че действително тази компания, този завод има водеща роля при обработването на отпадъците. А, обаче, въпросът ми към комисията е, Какви са всъщност предварителните изисквания? Е, говори се за това, че условията трябва да се приложат, изискванията трябва да се приложат там, където е необходимо. Може би има региони и страни, където, където това изискване се използва като предтекст да не се предприемат никакви е, никакви мерки, където схемата да не се въвежда. Комисията. Ние имахме подозрение, но нямаме доказателства. имаме данните от изследването на 2080-те столици, но това изискване е доста ново. така че за момента нямаме, жела... нямаме е, изразено желание от някоя страна да се задейства това изключение. Но това изключение ще се прилага доста рестриктивно. Тоест, говорим за неразделно събиране на Боклука само в много отдалечени области. Но, тъй като тези отдалечени области са доста малко, и тъй като събирането на отпадъците от тези области е доста ограничено, мисля, че може да понесем едно такова изключение. Но, що се отнася до Европа като такава, там отпадъците трябва да се събират разделно. Понякога разделянето на отпадъците става в последствие – Естествено, по-добре е разделянето да, да започне още от самото начало. Ако обаче има фрагментиране на схемата, това накърнява цялото събиране. Имахме конференция през януари за разделното събиране на отпадъците. Тази конференция бе предадена по интернет и а, там бяха представени презентации, които имаха за цел да вдъхновят изоставащите държави членки да приложат добрите практики от по-напредналите държави членки. Мисля, че това е положително. Благодаря, господин Флоренс. Аз също искам да кажа нещо за тези най-различни правни понятия, които вие използвате, те идват не от комисията, те идват най-често от съвета, защото съветът се позовава на принципа на единогласието и поради това не приема ясни правила, формулира доста обтекаеми параграфи. В последствие държавите членки не знаят как да тълкуват тези текстове. Някои държави членки са много креативни в този смисъл. Така че, наистина, ситуацията е доста объркана. Освен това, не бива да забравяме и бизнеса. Бизнесът също не иска е, конкретност. Бизнесът също е привърженик на обтекаемостта и на тълковаеми правила. Така че яснотата не винаги е посрещана добре в съвета. Госпожа Алкен, искам да добавя един въпрос. Колко държави членки са се опитали да избегнат, да избегнат въвеждането на разделното събиране на отпадъците. И защо комисията предлага въвеждането на изключението? Защо просто не е премахнала това изключение? Е, това изключение не подкопава ли схемата за разделно събиране на отпадъци? Господин Торвалс, съвсем кратък въпрос за новите материали, разделното събиране и Отпадъците. Отпадъците често се състоят от съставни материали, които много трудно се класифицират. Искам да знам тук какъв е подходът. Thank you. Благодаря. Комисията има думата за отговор. Не мога да отговоря на забележката на господин Флоренс, Флоренс тъй като а, е, тя е адресирана към друга институция, но е, мога да кажа, че нашето тълкуване е много рестриктивно. Отговарям на госпожа Алкен. Тук става дума за пропорционалност. В някои случаи, в Финландия или в северните държави, или пък в островните области. Може би няма нужда от разделно събиране. Самите отпадъци не могат да бъдат събирани толкова често, така че тук тълкуваме това изключение много рестриктивно. Нямаме обаче информация за това, това изключение да е било задействано. Както казах, при Както казах, в бъдещия доклад ще анализираме ситуацията в държавите членки и ще видим дали с това изключение се злоупотребява и дали то се прилага там, където не бива. Аз не съм притеснен предварително от това изключение, защото смятам, че няма да има злоупотреба. По-скоро трябва да погледнем до каква степен по принципното разделно събиране е ефективно. Ние може да имаме различни кофи за буклук, за разделно събиране, но ако хората не стигат до тях, от системата няма никакъв смисъл. Тоест, разделното събиране трябва да е достъпно до хората. Възможностите за разделно събиране трябва да се поемат от хората. Но, отново подчертавам, ще сме много стрикни при нашия анализ. Сега за смесените материали не мога да отговоря, но мисля, че тук ще имаме отделна политика. Имаме ясни потоци за, обра... за управление на потока. Ако имаме принципно разделяне на буклука, това е добре, като имам предвид е, тук строителни отпадъци, пластмаси и други ясно определени видове отпадъци. Искам да предложа да преминем към по-нататъчния кръг въпроси, а именно за превенцията. Имаме въпроси 18 и 19. Предлагам да направим скок и да е, отговорим най-вече най-напред на тях. Комисията. Да, с удоволствие, казва представителят на комисията. Това е също нещо много важно, защото превенцията на разхищението е нещо много важно. Това е приоритет за нас. Въпреки важността на този въпрос, това е нова концепция, сравнително нова концепция. През 2008 тази година е въвед... тази концепция е въведена в законодателството. Срокът за прилагането е 2013 година, т.е. той е изтекал преди две години и половина. Повечето от държавите членки са приели такава стратегия и я прилагат. Осем държави членки нямат такава програма. Четири от тях Словения, Харватия, Белгия и Румъния нямат никаква програма за превенция на отпадъците. Отговорната агенция за тези програми е Европейската екологична агенция, е, агенция по еко, е, опазване на околната среда. Агенцията следи развитието на тези програми. На, тя изготви доклад по тези програми през 2014 и 2015 година. Но трябва да кажа, все още тази, тези програми са доста нови и оценка не може да се направи. Така или иначе държавите членки са предприели много мерки, които покриват различни сектори. Остава обаче да видим до каква степен управлението на тези програми ще е ефективно. Комисията цели заостряне на разпоредбите, свързани с превенцията на отпадъците, смята да излезе с определени индикатори и мониторинг на процесите. Държавите членки трябва да контролират разхищението на храни и да въведат съответните програми за превенция на разхищението на храни. Благодаря. Бонафай. Ma mi fa molto piacere ascoltare queste parole dal, dal... Радвам се да чуя това, което беше казано от директора. Превенцията е изключително важна. Тя не само е първата стъпка в цялата структура, защото не трябва само да разглеждаме отделно въпросите, свързани с отпадъците, а да гледаме в цялост всичко свързано с кръговата економика. Когато говорим за превенция, трябва да сме изключително твърди, неотстъпчиви. Има показатели. Те трябва да бъдат прилагани. Трябва също да имаме ясни цели. Вие Бихте ли казали какви мерки ще бъдат предприяти по отношение на държавите, които не са направили необходимото до момента? Госпожа Алкен. Да, говорим за номер едно в иерархията, но изглежда това а, не е цел номер едно на комисията. От толкова години чакаме да се вземе решение за нейлоновите турбички. Не става дума конкретно за вас, но за комисията като цяло, за а, комисаря. Оказва се, че едва ли не, не е възможно да се прилага. Но вече след като беше а, ложена, всичко върви много плавно. В а, Нидерландия, както в Португалия и други страни, има сериозни успехи. И това е така, защото имахме конкретни цели. Кога ще излезете с също толкова полезни инструменти, за да можем да обърнем внимание на основните ни приоритети по предотвратяването на генерирането на отпадъци. Благодаря ви. Не знам дали има други желаящи да поставят въпроси. Госпожа Пити Кайнен. Искам само да подчертая, че ние знаем какво се опитва да направи комисията по следенето на изпълнението на законодателството в областта на управлението на отпадъците. Но има толкова нерешени въпроси, отдавнашни въпроси в държавите членки. Става дума отново за статистически данни. Искам да разбера на какво ще направи комисията за всичко това. Дали става въпрос за недопустимост? Какво е значението на определенията, на отговорностите? както и да разберем кога и дали комисията ще предприеме правни действия срещу тези държави членки, които не спазват, не прилагат съществуващото законодателство в областта на екологията. Ако не бъдат налагани санкции, това ще означава, че не гледаме сериозно на всички тези въпроси. Председателят, благодаря ви. Давам думата на комисията. Благодаря. Относно въпроса за конкретните мерки за предотвратяване на генерирането на отпадъци, ние сме ги посочили в член 9 на проекто директивата за управление на отпадъците, да се насърчат е, използването на продукти, които са трайни, устойчиви, също да се обърне внимание на суровините от голяма важност за економиката, да се създадат системи, за да се намали генерирането на отпадъци от електрическите и други инструменти. Също много важно е да се разреши въпроса с хранителните отпадъци при първичното производство. Ние предлагаме всяка държава членка да определи собствени цели за недопускане на генериране на отпадъци на глава от населението, за да можем да разрешим основните проблеми. Ако това се приложи на практика, ще се постигне съществена промяна в предотвратяването на отпадъците. Относно въпроса и забележката на госпожа Пити Кайден, аз се опитвах в встъпителното ми изказване да се спра на тези въпроси, само ще повторя казаното. Тук става дума за директиви, които трябва правилно да бъдат транспонирани и прилагани. Това не е чак толкова сложно законодателство, но въпреки това, както признах вече, има възможности да се докладва за това какво не се прави. И това е една вратичка, която се опитваме да затворим. Ако има нещо рециклируемо и то не се рециклира, значи има нещо нередно. Надявам се, че докладът, който ще излезе, надяваме се през тази седмица от Симона Бонафе, ще окаже подкрепа в това отношение. Благодаря ви. Можем да преминем към последната група. Предлагам това да бъде изчисляване на целите. Това са въпроси номер 13 и 14. Искам да помоля комисията да отговори на поставените въпроси. Um, Um, Съществуващото законодателство позволява на държавите членки да избират между четири метода на е, изчисляване и така може да се определи е, да, общинските отпадъци, какво точно да се измерва и къде точно. Що се отнася за това, какви са отпадъците, които се измерват. Това може да бъде или целия поток от отпадъци, или само част от тях, например само на домакинствата, така че държавите членки имат избор между четири възможности при изчисляването. Относно това къде да става измерването на отпадъците, държавите членки могат или да го правят там, където става събирането и сортирането, или когато се влагат за рециклиране, за да се види какви са загубите. Така че държавите членки могат да прилагат каквото се желаят. Някои казват, че прилагат 0, някои до 30%. Очевидно е, че при тази система ние съвсем не измерваме какво точно се рециклира и това създава проблеми с качеството на данните и тяхната съпоставимост. Комисията предлага обща дефиниция за общински отпадъци, както и по-еднообразни правила за измерването им. Предложеното определение тръгва от Евростат и от определението на ОСР, тъй като държавите членки от години докладват на Евростат Четвъртия метод е най всеобхватен Ние предлагаме да се е, засилят съществуващите правила, държавите членки да не могат е, да е, съобщават за събраните отпадъци като рециклирани отпадъци. Те трябва да докладват само тези, които са използвани действително за рециклиране или които са били сортирани, но при строги условия. Ако това, което е резултат е 10% или ако действително тези сортирани отпадъци се рециклират. Все още има някои материали, които не са предвидени в изчисляването на целите, но които съществуват в отпадъците като цяло. Държавите членки трябва да изберат най-оптималното решение, за да следят какво точно се рециклира и да съобщават на комисията как гарантират качеството на статистическата информация. При предложението за отпадъците се отчитат постиженията на отделните държави членки, начина по който те събират данни и отчитат събраните отпадъци. Отчита се това, което е вложено при рециклирането, както и има известни корекции за, на данните, като се има предвид, че държавите членки използват различни методи а, за докладване. Това се отнася до всичко свързано с събирането, използването на отпадъците на отделните държави членки. Целта е да се постигне по-голяма съпоставимост на данните, особено като се има предвид, че те имат различни отправни точки. И освен това да се държи на това, доколко реалистични са тези данни. Госпожа Алкен има думата. Е, всъщност е, ние не искахме да чуем какви действия сте предприели, ако изобщо сте предприели някакви, е, за да се изпълни това, което е заложено в съществуващото законодателство страна на държавите членки. А дали тази 10% толерантност ще подобри изпълнението? 5% не е защо не 5%? Какво точно сте направили, за да има спазване? Защо при 10% ще се постигне подобрение в изпълнението? Благодаря. Други въпроси? Няма. Комисията. Трябва да призная, че не знае откъде идват 5%. Няма подобно нещо в закона. Това, което имаме към момента са незначими загуби. И държавите членки тълкуват това по различен начин. Някои злоупотребяват, някои докладват до 30%. Не искаме да се сложи край на това. Затова нека да определим реалистична цифра на базата на това, което се наблюдава в реалния свят, в центровете за рециклиране, тяхната продукция продукцията, която излиза от сортировъчните центрове и какво точно се влага за окончателно рециклиране. 10% се допуска само когато държавите членки са обяснили методологията си как извършват измерването. Ако не сме удовлетворени, че измерването е достатъчно надежно, това няма да се приеме. При 10% можем да постигнем, според нас, доста високо ниво на а, качество. За някои отпадъци, например, стъклото, 10% може да е твърде високо. При 10% може да няма, няма да се счита за достатъчно а, ценен този ресурс. И това е известно на всички както на нези, които извършват сортирането, така и на нези, които рециклират. Председателят, ако нямаме други въпроси, предлагам да приключим до тук е, размяната на мнение по изпълнението на рамковата директива за отпадъците и на отпадъчните опаковки. Разбира се, можем да продължим обсъждането на следващото заседание. С това искам да обявя заседанието да, за закрито. Искам само да напомня, че следващото заседание на Комисията по околна среда е предвидено за 15 и 16 юни в Брюксел. Благодаря ви и приятен обяд!